Господин Марко Зани е, напусна политическата група на Европа на свободата и пряката демокрация и се присъедини към Европейски национален фронт от 11 януари 2017 година. Господин Марко Афронте е, напусна политическата група Европа на свободата и пряката демокрация и се присъедини към Зелените от 11 януари 2017.